Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες... Преди да започнем с гласуванията, господин Питела поиска думата. По процедурен въпрос, моля заповядайте. Господин председателю, уважаеми колеги, само за 30 секунди ще взема думата. Искам да се обърна към вас и посредством вас към председателя Таяни. Искам да кажа, че публично трябва да заклеймите лично и ние като институция да заклеймим декларацията вчера на депутата Корвин Мике. Не можем да позволим определени изявления, които са срамни срещу основни принципи, като например равенството между половете, върху които почива Европейския съюз, да бъдат толерирани от Европейския дом. Определени твърдения не могат да останат безнаказани. И затова искаме от председателя Таяни да предприеме мерки от името на социалистите. La più ferma Искам да кажа, че заклеймяваме като социалисти казаното от колегата и подкрепяме равенството между мъжете и жените и сме против каквато и да е дискриминация по полов признак. От наша страна трябва да кажа, че е ясно, че никога няма да направим стъпка назад, що се отнася до защитата на правата и на равенството. Κύριε Πιτέλα, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Господин Питела, благодаря ви за изказването и разбира се, тъй като аз председателствам днес, ще предам вашето изказване на председателя на парламента Таяни. Господин Корвин Мике поиска да каже нещо по процедурен въпрос. Благодаря. Аз предлагам да отложим снемането на имунитета на госпожа Марин Люпен за период след президентските избори. Ако гласуваме за това, тя ще получи още стотина хиляди гласа. Тя ще се представи за жертва на тази бюрокрация и ще спечели изборите. И трябва да ви кажа, че и в затвора да влезе ще спечели изборите. И така, бъркаме се в предизборния процес във Франция. Благодаря. Κύριε Κόρβιν Μίκε, υπέθετα ότι θα είχατε κάτι να πείτε. Господин Корвин Мике, предполагам, предполагах, че ще коментирате изказването на господин Питела, но вие сте отново оригинален. Що се отнася до процедурния процедурните въпроси, които засегнахте в момента, според правило 105 за имунитет, извинявайте, 180 или не е първа, според което засяга имунитета на членовете на Европейския парламент, е, трябва да ви кажа, че ние следваме правилата. Господин Волф, що се отнася до това правило, искам да кажа, че има един много спешен казус, Алекса Димеско, който живее в Лондон и той е търсен от румънското е, правителство и полиция. Неговият баща е бил арестуван по същия повод. Той е умрял в затвора. Неговата жена се опитала е, е, тя опитали са се да отвлекат жена му от Обединеното кралство и се оказва, че тук се преследват политически цели. Искам по силата на този член 180 да, насо... да заостря вниманието ви върху този казус. Благодаря. Преди да продължим обаче с гласуването, искам да приветствам господин Хабиб Амалки, президент на председател на парламента на Марокко. Той е тук със своя делегация, той е в галерията. Добре дошли. Добре дошли на него и на неговата делегация. Те са на работна визита в Европейския парламент. Те са тук от вчера. Чудесно е, че сте сред нас. Добре дошли. И така, първият доклад е доклада Ферара, а именно за снемане на имунитета на Марин Люпен. Господин Корвен Мике направи предложение да се отложи това гласуване.